Централна Азия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата да извършим това проучване и да го представим. Добро утро на всички. Ще се постараем да представя основните заключения на нашето проучване и след това с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. През 2007 година Европейският съюз започна съществяването на стратегията си за Централна Азия. Това е е регионален, незадължителен за изпълнение рамков документ, в който съдържат приоритет на Европейския съюз в региона. Доброто управление, правата на човека, демократизацията са сред основните ценности, върху които се опира този документ. Провежда се редовен диалог между Европейския съюз и Централна Азия с цел да се решат най-неотложните проблеми с човешките права. Европейският съюз използва различни политически инструменти, също така политически изявления и други дипломатически средства, за да се повиши значимостта на човешките права и спазването им сред правителствата на централноазиатските държави. Също така се използват финансови инструменти, например инструментът за сътрудничество за развитие, инструменти за подпомагане на органите на местно самоуправление и недържавните фактори, инструмент за стабилност – през последното десетилетие ние установихме, че не се е променила ситуация с човешките права, дори на някои места ситуацията се е влушила. През 2010 година Казахстан преди да поема председателството на ОССЕ подобри своята практика. Узбекистан също така имаше добра практика. И през 2010 година се премина към парламентарна система, обаче все още има редица недостатъци, особено в сферата на демократизацията и човешките права. Моля, говорите по-бавно, казва председателката, защото преводачите не успяват. Таджикистан е най-бедната страна в региона. Също тази държава се сблъсква с редица предизвикателства, отнасящи за сигурността, преди всичко поради дългата граница с Афганистан. Узбекистан е печално известен с нарушенията на човешките права особено след 2005 година, събитията в Дижан, когато стотици хора са били убити. Тогава Европейският съюз наложи санкции на Узбекистан. Това е единствения случай на санкции, наложени от Европейския съюз срещу страна от региона. В тези условия много е трудно Европейския съюз да оказва влияние върху държавите в Централна Азия. Той не може да предложи такива режими, като безвизов или облегчен визов режим или по благоприятни търговски условия. За това в момента процесите на демократизация и подобряване на ситуация човешките права са твърде ограничени. Насърчаването на защита на човешките права и демократизацията са неща, които определено изостават в региона. Европейският съюз обикновено не поставя конкретни проблеми в своите политически изявления и предпочита тихата дипломация, когато става дума за човешки права. Също така установихме, че не всички проекти са добре насочени и много е трудно да бъдат постигнати количествено измерими резултати. Всичко това посочва, че перспективите не са много блестящи за подобряването на ситуацията в Централна Азия, но ни отправихме редица препоръки към Европейския съюз. Първо да се водят редовни диалози, посветени на човешките права. До сега те се отличаваха с твърде нееднородни резултати. За да може Европейския съюз да постигне резултати чрез тези диалози, важно е то е ясно и открито да заяви какви цели се преследват при тези диалози, какви са очакванията към правителствата на държавите в региона резултатите от тези диалози имат различно въздействие в различните държави, но срещите с гражданското общество в рамките на тези диалози доведоха до положителни промени, например в Таджикистан и в Киргистан, където правителствата желаят да водят диалог с гражданското общество по такива важни и болезни въпроси, като например прилагането на мъченията. В тези две държави на тази тема бяха посветени семинари с участ на гражданското общество и съответно бяха внесени промени в законодателството, но това не означава, че прилагането на законодателството е надлежно. Затова Европейският съюз трябва да настоява не само на приема на законодателството, но и на неговото прилагане. В Узбекистан има възможност за диалог между правителството и гражданското общество, но правителството избягва да обсъжда тези въпроси. Ние смятаме, че следва подобни семинари трябва да се провеждат в Киргизстан, Таджикистан и Казахстан. Само един такъв семинар беше проведен в Узбекистан и той не беше много успешен и от тогава не се провеждаха нито в Туркменистан, нито в Узбекистан такива семинари поради усложнената обстановка на място. Би било добре, ако в тези държави бъдат ангажирани представители на гражданското общество в междурегионални форуми. Това може да стане и в контекста на ОССЕ, Европейския съюз. Може да засили съвместно с ОССЕ ролята на тези организации на гражданското общество. Освен това, Европейския съюз предпочита да използва методите на тихата дипломация в региона, обаче това означава обикновено, че проблемите с човешките права не са разглеждани като приоритет. Необходимо е да бъдат изпращани последователни посланията се използват различни политически инструменти от Европейския съюз. Докато Европейския съюз се въздържа от упоменава на човешките права в официалните си изявления на срещи на високо ниво, те няма да се разглеждат като приоритет. А това се отнася и до диалог на високо ниво, по света на сигурността между Европейския съюз и Централна Азия. До сега е имало само едно такова заседание в рамките на този диалог в Брюксел. Това не означава, че стойността на тихата дипломация се поставя под съмнение – но ние смятаме, че е важно ясно и публично да се заявява, че има проблем с човешките права, защото по този начин се подкопава тяхната ценност. И авторитета и доверието към Европейския съюз. Трето, необходимо е тясно сътрудничество с международни организации. Има добри примери на такова сътрудничество, което доведе до добри резултати. Това са промените в законодателство от Киргистан и Таджикистан за мъченията. Тези промени станаха възможни не само чрез диалога с Европейския съюз, семинари, но също така, тъй като и съответните организации на ОНЕ също така изиграха своята роля. Друг добър пример – е кампанията за памука, в която участва Европейския съюз. Европейския парламент беше много активен. Това е глобална кампания, в която различни страни, както и гражданското общество, и частния сектор участват. Тази кампания тече вече 7 години. Виждаме известни промени в Узбекистан. Има промени в законодателството. Беше възприета конвенцията на ОНЕ за правата на детето и имаше и посещение на МОД в Узбекистан. За първ път беше разрешено на представители на МОД да посетят страната. Така че виждаме, че многостранното сътрудничество води до добри резултати. Що се отнася до финансовите инструменти, наблюдаваме, че програмите за сътрудничество чрез инструмента сътрудничество за развитие основно се опират върху междуправителствено сътрудничество и практически в 95% от финансирането отива за проекти на правителството. Това оставя гражданското общество в много уязвима ситуация. В тези страни, в които гражданското общество има капацитет за освояване на средства, например в Казахстан – би било много добре, ако Европейския съюз насочи част от финансирането, предназначено за програми от междуправителство едно естество, част от тези средства да бъдат насочени към финансиране на проекти и програми, изпълнявани от гражданското общество. Има други държави, като Узбекистан и Туркменистан, където гражданското общество не може да функционира свободно. Такова финансиране може да се насочва чрез международни програми. По този начин ще се укрепи капацитета на организацията на гражданското общество. Освен това наблюдаваме използването на други инструменти например, инструмента за органите за местно самоуправление и недържавните фактори, установяваме, че няма формулирани приоритети при това финансиране. Например, в Узбекистан има 20 приоритетни области и 12 в Киргизстан. Приоритети са прекалено много. Добре е да бъде стеснен кръг от приоритети да се финансират наистина приоритетни проекти, най-вече проекти за реформи, извършвани от правителството. In help to, to have a capacity build, uh, building. Uh, and lastly, the... И що се отнася до помощта от помощта на ниво правителства, ние видяхме, че по този начин се финансира реформата на законодателството в наказателно-правната сфера. Европейския съюз трябва да внимава много, когато се насочват средства към подобни проекти, защото много често се оказва, че постиженията са изключително ниски, защото често правителствата разглеждат такива проекти и програми като заплаха за правителството. Затова, може би, средствата е добре да се насочват към гражданското общество. Много често проектите, които се финансират, имат много специализирано на измеримо въздействие, например обучение на служителите в парламентите или в органно управление, но това не влияе върху цялостната ситуация, която остава твърде сложна. Обаче, чрез предприемане на малки стъпки и чрез рационализиране и по-добро насочване на политиката си Европейския съюз може да постигне средносрочни, дългосрочни резултати и промени в региона. В Киргистан виждаме, че правителството е по-отворено към реформите. В Казахстан наблюдаваме и по-голяма отвореност Необходимо е да се подкрепя в такива страни гражданското общество в онези страни, които които това не е така, трябва да се помисли за по-целенасочно финансиране на гражданското общество. Благодаря. Мисля, че това беше много ясен и подробен доклад, който съдържаше препоръки, също така и критики анализа показва, че някои от мерките се оказват неефективни. Мисля, че много интересно е така да чуем господин Лером от Централно-Азиатският отдел на Европейската служба за външна дейност, който ще, вероятно ще ни каже нещо за препоръките, формулирани Например, аз не бях никак съгласен, когато Европейския съюз реши да прекрати санкциите срещу Узбекистан. Беше оценено, че положението е добро и можем да преустановим санкциите. Какво мислите по този въпрос за вдигане на санкциите срещу Узбекистан? Също така, е, интересно беше да чуя, че в Казахстан има начало на диалог с гражданското общество. Журналистите и правозащитниците, както и представителите на профсъюзите, твърдяха именно обратното на среща тук в Брюксел. Това е въпрос, на който може би и вие ще можете да отговорите. И разбира се, продължава да стои въпросът за общата политика. Критикуват се предпочитанията към тихата дипломация и въздържането от публична критика. И смята се, че това е поради економическите и стратегически интереси, които имаме в тези страни. Може би ще ни кажете дали има някаква възможност да се включи в дневния ред точка, която да ни позволи да обсъдим по-нататъчните възможности. Благодаря, госпожо председател. Аз съм заместник ръководител на звеното за Централна Азия от службата за външна дейност. Аз съм с господин Гарен Брайан тук е, и той ще е, направи част от изложението. Благодаря ви много. Благодаря е, за отличният доклад, който току-що чухме. Искам още в самото начало да кажа, че ние споделяме загрежеността на Европейския парламент за правата на човека в Централна Азия Споделяме и вашият ангажимент, госпожо, ангажимент, е, госпожо председател, да работим за подобряване на положението на нещата в Централна Азия. Стратегията на Европейския съюз от 2007 година за Централна Азия казва, че е, върховенството на закона, е, доброто управление, дългосрочната политическа стабилност и економическото развитие на Централна Азия са от първостепенно значение. Всичко това е споменато в доклада по един за започване на структуриран диалог по въпроса с всички централно-азиатски страни. Нашата цел е да постигнем едно партньорство, основано на сътрудничество с тези страни в областта на правата на човека. Подобно сътрудничество трябва да се основава на взаимно доверие и а, споделени задължения. А, става дума е, за ангажименти, поети от двете страни. Е, и тук е, зачитането на демократическите принципи и правата на човека има централно значение. Колкото до нашия диалог с тези страни, трябва да кажа, че той е открит, конструктивен, ориентиран към постигане на резултати. Аз ще помоля моят колега да каже нещо повече по този въпрос. Важно е да се отбележи, че в службата за външна дейност в работата си за в полза на правата на човека в Централна Азия. повдига въпросите на правата на човека на всички равнища, на всички срещи, във всички разговори с представители на тези страни. И в съвета по сътрудничеството, дори на ниво е, държавни и правителствени ръководители. На няколко пъти сме повдигали тези въпроси при посещението на ръководителите на тези страни в Европа. Струва си също така да се отбележи нещо, което като че ли е малко подценено в доклада, че ние е, провеждаме редица двустранни стъпки, демарши, в области, които са повод за сериозна загриженост. Ще кажа нещо повече по този въпрос. Но преди това, госпожо председател, искам да ви уверя, че Европейската служба за външна дейност е решена по-нататък да развива отношенията, отношенията в полза на политическите, економически и социални реформи в тези страни и правата на човека са важна част от тези реформи. Е, разговорите между гражданите на страните също имат благотворно въздействие върху нашите отношения. Има някои прекрасни идеи, които ние несъмнено ще използваме в нашата работа. Но бих искал да кажа, че въпреки това, че сега се опитваме да идентифицираме главно това, което може да бъде усъвършенствено, но трябва да кажа, че в тази, този район няма друг международен субект, който да действа толкова активно и конкретно по въпроса на правата на човека в Централна Азия. И в, в, в нашия доклад, доклад за нашата стратегия, се опитваме е, да намерим начини е, за по-нататъчно подобряване на нашата работа с гражданското общество и тези страни. Е, искам да ви оставя достатъчно време първо на моята колега и след това за въпроси. Благодаря, аз съм Гарет Обраен и аз съм в, в отдел Централна Азия на Европейската служба за външна дейност. Преди всичко искам да кажа, че сме благодарни за доклада, който съдържа много интересна информация. Сега, въпросът за публичните заявления във връзка с диалога по въпроса на правата на човека. Трябва да кажа, че като че ли не се отчита това колко често правим публични изявления, специално по въпроса за правата на човека. Ние редовно, публично осъждаме нарушенията на правата на човека в централно-азиатските страни. Това не значи, че нашата работа не може по-нататък да се подобри, но а, важно е да се отбележи. Нека дам няколко примера. В, в вторник тази седмица в Узбекистан и Туркменистан бяха посочени в изявление на Европейския съюз по точка 4 от общия дебат на 25-та сесия на съвета за права на човека бе отбелязано, че има сериозни проблеми с правата на човека в тези страни. На 27 февруари наша делегация в Таджикистан също така направи изявление във връзка с съдителната присъда на вестник там. Нашата делегация в Узбекистан приветства освобождаването на правозащитник – на 14 януари делегацията на ЕСЕ в Таджикистан направи изявление във връзка с ареста на журналист на 27 декември. <clears throat> Бе направено изявление във връзка с изборите в Туркменистан. На 7 ноември върховният представител направи изявление във връзка с изборите в Таджикистан, където изрази съжаление за слабостите в организирането тези избори. На 28 октомври младата делегация в Кюртистан е, да прави изявление във връзка с случая Аскаров. И е, тези изявления е, много често се, след това репликират в местната преса, пък и в международен план. По въпроса за диалога за правата на човека, вярваме, че диалогът е много ценна форма за обсъждане на тези въпроси в, с правителствата на тези страни. Разбира се, формата и тона на тези разговори е различен при различните страни, но дори в страните, където положението с човешки, правата на човека е най-лошо, диалогът най-малкото дава възможност да се обменят мнения по съществуващите проблеми. Винаги се спираме на отделни конкретни случаи и е редовно повдигаме конкретни случаи в разговорите си с представители на тези страни. Опитваме се нашия диалог да дава колкото може повече конкретни резултати, доколкото това е възможно. А доколко това е възможно, зависи в голяма степен от нашите партньори. Много високо ценим приноса на семинарите на гражданското общество, нещо, което бе споменато в доклада, работиме упорито, за да гарантираме, че има връзка между резултатите от семинарите и диалогите и разговорите, които се водят по въпросите на правата на човек. Така е с Казахстан през ноември, Таджикистан миналия март, диалогът по правата на човека е в Курдистан на 18 април, съдържа точка в дневния род, специално посветен на семинара по въпросите с гражданското общество. Както сте забелязали, <clears throat> в някои страни е трудно да се води диалог с гражданското общество и ние приветстваме препоръките в доклада. Може би можем да подхождем по по-творчески към този въпрос. Днес след обед има среща на представители на службата за външна дейност с правозащитници от е, Централна Азия. Благодарим за препоръките, благодарим за доклада. Благодаря, господин Обраян. Председателката, вие казахте, че се опитвате да работите така, че разговорите ви и работата ви да дава резултат. Може ли да дадете конкретни примери? Е, давате примери в национал, от националната практика, които се отразяват в местната преса. Е, но когато е, водите тези разговори, може ли резултатите да бъдат отразени в международен план, защото в много случаи има влушаване на състоянието на правата на човека в Централно-азиатските страни. Госпожо председател, ако ми разрешите, първо ще а, отговоря на последния въпрос за диалога във връзка с сигурността на високо равнище. Този диалог започна миналият юни в Брюксел с целта да обсъди регионалното състояние на нещата. Е, и е, целите му са много по-широки, отколкото разговорите за правата на човека, за които водим. Ние не бихме искали да търсим отговорност за ангажиментите, поети от страните в рамките на ООН относно правата на човека. Искаме да създадем уникално пространство, уникална възможност за обсъждане на въпроса на сигурността включително въпроси, които живо интересуват Европейския съюз, например трафикът на наркотици и борбата с тероризма. На този форум, който не функционира на политическо равнище, в него участват служители, които се занимават с въпроси на сигурността. Ние твърдо вярваме, <clears throat> че борбата с тероризма е свързана, свързана с зачитането на правата на човека. А, а, а пък и успеха в борбата с тероризма в известен смисъл е предусловие за, нашия, за успеха в а, правозащитната ни дейност. Става дума за радикализацията, става дума и за други въпроси. Не, не смятаме, че регионалният контекст е подходящо място да се търси отговорност от конкретни страни за това доколко са изпълнили своите ангажименти, поетите ангажименти. Предпочитаме е, да правим това в нашите двустранни срещи на равнище, високо ниво, което обсъжда въпроса на сигурността. Ще имаме още една среща през май в региона. Това е обаче регионален форум, не е международен форум, е, е, на който могат да се обсъждат е, националните ангажименти и да се търси сметка за тяхното изпълнение. По въпроса за резултатите, става дума за закрити заседания, трудно да се дадат конкретни примери. Примерно случая с детския труд в Узбекистан, въпрос, който непрекъснато повдигаме в диалога си с представители на Узбекистан. Е, и е, резултатите са не само е, плод на работата на Европейския съюз, плод са и на работата на други международни организации, но ние несъмнено сме допринесли за напредъкът в тази област. Благодаря. Благодаря и аз казва председателката. Да, виждаме, че има различни ситуации в различните държави. И разбира се, ще видим как препоръките ще се изпълняват или изобщо няма да се изпълняват тези държави. Сега имаме кратко изказване, също така от госпожа Омида Ниязова от Узбекско-германски форум за човешки права Имате 5 минути. Предполагам, че вие сте един от хората и една от организациите, с които Европейска служба за външна ден поддържа интензивен диалог. Да, благодаря ви за тази възможност да се изказвам тук. Бях принудена преди 5 години да напусна Узбекистан, след като бях арестувана през 2007 и бях осъдена на 7 години лишаване от свобода за мирната ми дейност по защита на човешките права. Моят компютър беше конфискуван, там се съдържаха и интервюта с оцелелите след антижанското клане. Вече пет години живее в Берлин и там аз основах тази малка неправителствена организация Узбекско-германски форум за човешките права и така се боря за човешките права в моята, стра... в моята страна. Знаете, че в Узбекистан има сериозни проблеми с човешките права. През последните пет години, според мен, ситуацията се е влушила. Що се отнася до организациите на гражданското общество и свободата на словото от 2005 година, всички местни организации за защита на правата бяха затворени, продължи преследването на защитниците на човешките права. Това е нещо, което става невидимо за света. Узбекското правителство преследва всеки, който се осмели да критикува правителството. Най-сериозните проблеми са свободата на, сло... свободата на словото, свободата на обединението, свободата на движение, свободата на вероисповеданията и, и разбира се също така принудителният труд, който се налага от правителството. Няма нужда от големи средства или дългосрочни програми, годишни планове. Това, което е реално е необходимо, е да има желание от страна на тези, които са на власт в Узбекистан в момента. Големият проблем е, че правителството няма политическа воля да подобрява ситуацията. Виждаме, че диалогът за човешките права продължава, че вие поставяте всички тези въпроси, но не виждаме никакви резултати. Бях изненадан това, че вие сте изразходвали толкова много пари for the за тъй наречените реформи, в Узбекистан. Например, да бъдат обучавани съдии, които работят в условия, в които те са абсолютно зависими от властите. Лично съм участвала в толкова много съдебни процеси, в които обучени в правата на човека. Например, това бяха обучения, организирани от Американското сдружение на адвокатите. Но същите тези съдии, когато хората в съдебна зала са заявявали, че са били измъчвани, съдиите така или иначе издаваха постановления, които не водеха до никаква отговорност за онези, които са прилагали мъчения. Също така смятам, че трябва да се подкрепят групите по защита на човешките права, както в Узбекистан, така и извън Узбекистан. Вие говорихте за кампанията за памука. Моята организация работеше в тази кампания. Ние провеждахме наблюдение чрез хора, които работят в Узбекистан и ние успяхме да предоставим информация на нашите колеги по света през 2012 година. Видяхме, че беше взето политическо решение да не се изпращат ученици да събират памук. Така че искам да кажа, че е важно да се провери ефикасността на диалога за човешки права който водите и смятам, че трябва да се поставят конкретни изисквания към властите. Това, например, означава връщането на организацията Human Rights Watch трябва да има възможност отново да работят в страната кореспонденти на Радио Свобода, на BBC, на Deutsche Welle. Това ще бъде много по-ефикасно, отколкото да се проведат още стотина семинара. Да, много ви благодаря. Наистина възхищаваме се на вашата смелост. В случай, че имате някакви проблеми с правителството на Узбекистан, моля съобщете ни, въпреки че разбирам, че вие живеете извън Узбекистан. Казвам това много ясно, защото бяхме поканили правозащитници в Казахстан, но когато те се върнаха в своя държава, те бяха подложени на още по-голям натиск. Дали има желащи да се изкажат? Да, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, бих искал да благодаря на нашата гостенка за подробното представяне на проучването. И искам да попитам за някои по-конкретни неща. Чухме, че са постигнати някои реални резултати – ние може би бихме могли да ги посочим като конкретни примери, например, прекратяване използването на детския труд. Бих искал също така да знам дали ще има подобрение, реално подобрение и по-голямо и в сферата на правата, на правата на детето и правата на жените. Вие говорихте за Казахстан, където има силни сектори в гражданското общество, журналисти, например, много от които аз познам лично, но също така много хора от опозицията са хвърлени в затвора и когато те са идвали, например, да срещнат с нас и с мен лично в Страсбург, след това, като са се връщали в Казахстан, са били хвърлени в затвора, например, журналиста господин Костъв. Независимо от това, тези хора успяват да запазят своя оптимизъм и чувство за хумор, но така или иначе бих искал да знам дали е имало опит да се създаде диалог. Дали тези хора, като руските дисиденти, в един момент ще се откажат от борбата. Има ли поне един единствен опит от страна на правителството да установи диалог и да изслуша от тези, които не са съгласни с официалната позиция. Да, заповядайте, имате думата. Благодаря ви. Благодаря за всичките въпроси и изказвания. Ще започна с Казахстан, защото се споменаваше често тази държава. Не, не казахме в доклада, че има повече пространство за гражданското общество. Това, което ни казахме, че след като Казахстан беше председател на ОССЕ, ситуацията от тогава насам се влушава системно. През 2011 имаше стачка на работници от петролодобивния сектор. И ние тогава искахме да проведем семинара, който да включва проблема с правата на работниците, но тогава не успяхме да го направим, но така или иначе имаше хора, които успяха да поставят този проблем за това, това, което аз казах, че е важно да обсъждаме теми, които са важни за гражданското общество в съответните държави и трябва да изслушваме гражданското общество. През 2012 година проведохме семинар за законите на шариата, но нямаше никой от правителството. Това, което посочваме, че е важно да се обсъждат тези семинари теми, които са важни за гражданското общество и там трябва да присъстват и представителите на правителството. И трябва да дадем права и възможности на представителите на гражданското общество да определят темите на семинарите. Вие говорихте за Киргистан и Тажикистан. Там има подобряване, защото правителството е отворено към обсъждане на болезни въпроси, обаче наблюдаваме, че прилагането на законодателство срещу мъченията се извършва прекалено бавно. Но това са държави, където все пак може да има надежда да се подобри ситуацията. Разбира се, важно е Европейския съюз да работи за това. Към господин Обраен за публичните изявления. Той правилно спомена, че бяха направени такива изявления и ние ги проучвахме в нашето изследване. Що се отнася до конкретния случай с господин Аскаров, първото споменаване беше през 2000 и десета година от Катрина Аштън, па след това нямаше никакви последващи действия на високо ниво. Имаше срещи на президента на страната с господин Барозо, с госпожа Аштън и с други високопоставени лица, но този въпрос не беше поставен тогава. Ние смятаме, че трябва последователно да се поставят въпроси като този на високо ниво, особено в този случай президент Отумбаева беше дошла от Киргистан също така, за да преговаря за финансово подпомагане от страна на Европейския съюз. Въпросът за правата на жените. Имаме, наше проучване показва, че има така малко подобрение в Узбекистан, но трябва да кажа, че това е много малко подобрение. А, а по отношение на Котоно, съжалявам, че сега се връщам към този въпрос, но по-рано го пропуснах. За нас а, кампанията а, беше подета от местното гражданско общество, Европейският съюз, пък и различни страни и други участват в кампанията. Съществуват в значи, кампанията за реколта на памука съществуват редица неща, редица въпроси, които още предстои да бъдат решени. Ние бихме искали да се приеме съответното законодателство и да се изпълнят нашите препоръки. Председателката. Благодаря ви още един път за представеното проучване. Надявам се, че то ще представлява основа за по-нататъчно развитие на политиката в областта на защитата на правата на човека. С това ще приключим този дебат, но както казах господин Веро, ние сме най-активният субект в тази област, правата на човека в Централна Азия. Но предизвикателствата са огромни. Е, значи, необходимо е обаче да станем свидетели на конкретно подобряване на положението с правата на човека. Сигурен съм, че онези, които говорят е, по този въпрос след това, по-нататък ще повдигнат и този въпрос и ще се спрат на него. А сега стигаме до следващата точка от нашия дневен ред. Това е насилието срещу жени в Джибути. А, може би първо трябва да обясня как подхождаме към този въпрос. А, на Джиб... Президентът на Джибути е писал на председателя на Европейския апартамент, че той е много разтревожен от това, че ние повдигаме този въпрос. И предлага да поканим жена му, която ръководи е, организацията на жените в страната. И бих искала да посоча най-напред, че ние, нашата работа се основава на факти. И госпожа Дабили, която е от, е, представлява комисията на жените срещу насилието и изнасилванията в страната, ни е предоставя тази информация. Искаме също така да посочим на председателя на Европейския парламент и на президентът на Джибути, че а, е, винаги сме на разположение, когато искат да участват в нашата работа. А, наред с това имаме и един допълнителен а, е, проблем на логистиката. В а, е, Франция има а, стачка, стачка на държавните служители и тя не можа да дойде тук да представи своя доклад. Имаме е, обаче нейния текст в писмен вид. Мисля, че на 1 април, нашата, за нашата знак 1 април, няма да имаме време да я поканим тогава да дойде. Тук обаче има представител на Европейската служба за външна дейност, който също е готов да говори за правата на жените и насилието срещу жени в Джибути. Не очаквам, не очаквам вие, госпожо, да ни дадете а, пълен преглед на състоянието на нещата, но би било добре, ако може да се позовете на а, фактите за насилие срещу жени в Джибути и особено за а, гениталното усъкътяване и насилието по полов признак. Това са конкретни въпроси, която, когато господа Дабали би искала да осветли, ако беше тук. Госпожа Улдик Браун от Вред служба за външна дейност. Благодаря много. Бях дошла предимно да реагирам на свидетелството на госпожа Айша Табаду, но тъй като тя е възпрепятствана да дойде и тъй като вие подчертахте, че все пак трябва да изнесем последната информация по отношение на насилията над жените, бих искала да направя няколко коментара по темата. В Джибути бяха приети ред закони, но насилието на жените продължава да е сериозен проблем. Наказателният кодекс забранява гениталното съкътяване и изнасилванията на жени, но не и в рамките на брака. Беше проведена една кампания против гениталното усъкътяване на жените, но има преколено голяма разлика между законодателството и реалността консервативната част на обществото продължава да се придържа към социалните табута, продължават да властват предразсъдъците и това е подхранва насилията над жените. Що се отнася до усъкътяването, независимо от това, че закона забранява тази практика, тя продължава масово. 93% от жените страдат от това, въпреки всички информационни кампании и доклада на Комитета по правата на човека на ОНЕ за Джибути за 2013 година. А, както ви каза, закона забранява това, има необходимо законодателство забраняващо гениталното усъкътяване на жените, което не пречи тази практика да е широко разпространена. Европейският съюз редовно засяга темата за а, насилието над жените в общите диалози и в конкретните срещи а, с Джибути. Миналата година В Джибути бе направен универсален периодичен преглед от Комитета по правата на човека на ООН, след който бяха разработени редица препоръки за подобряване на положението на жените и в частност за прекратяване на насилията над тях. Ние Редовно следим е, действията на правителството на Джибути за укрепване на законите и за създаването на по-голям капацитет на съдилищата за прилагане на това законодателство. И в следващия ни политически диалог възнамеряваме отново да поставим въпроса за насилието на жените. Uh, ще мина към на немски. Не можех да се изкажа на френски, но а, вие казва, казахте, че няма закон, забраняващ изнасилванията. Не, има закон, който забранява изнасилването, но не изнасилването в рамките на брака. До 70-те години и в Германия не беше забранено изнасилването. Има едно движение е, в момента, което цели да се наказва и изнасилването в брака. Ние ще говорим с джибутските власти. Но иначе като цяло законодателството изнасилването е забранено и няма причини да мислим, че това не може да бъде разпространено и да обхване изнасилването в брака. Казахте, че борбата за, срещу гениталното усъкътяване е, е включено вече в редица програми и политики на Европейския съюз. мисля, че е, Съюзът на си започна работа, Африканския съюз започна активна работа също срещу гениталното усъкътяване. Да, Африканския съюз започна действия, за да потикне правителството на Джибути да вземе мерки в това отношение. Още повече, че вече има необходимото законодателство. Но, както ви казах, проблема е свързан с традицията. Закона забранява гениталното, гениталното усъкътяване на жените. Но проблемът е с прилагането му. А и, освен всичко друго, самите жени не подават сигнали. Но така или иначе законодателство има. В Джибути гениталното усъкътяване е забранено. Исках да се върна към нещо, което казах в началото. Странно е, президентът Мадейдис обръща към председателя на парламента, затова, защото възнамеряваме да водим дебат по гениталното усъкътяване в Джибути или насилията над жените. Тук искам да обвържа това с критиките отправени към правозащитничка в Джибути. Дали борците за права на жените, за емпатипация на жените, против, които се борят против насилието, могат да работят или климатът в Джибути им пречи и трябва непременно да са членове на, на неправителствена организация, свързана с а, жената на президента. Не. А, те могат да работят напълно свободно. Аз не съм получавала до сега сигнали за ограничаване на дейността им. Дали обаче има много неправителствени организации, които са регистрирани в Джибути, това не мога да кажа. Така или иначе обаче няма някакви ограничения на нашата дейност. Благодаря. За съжаление, нашия колега, който се занимава с темата, отсъства. нашия. нашият на експетка живее в Париж и явно стачката е попречила да дойда, така че за жалост няма да можем да чуем изявленията на госпожа Тавале, защото тя е възпрепятствана да дойде в Брюксел заради е, стачка на железниците. Имаме обаче нейната декларация на френски и за всички от вас, които желаят, мога да я предоставя. Не виждам никой. От, от а, посолството на Джибути. Ние им бяхме отправили покана, никой не е отговорил на нея. Така че да ни обвинява, че не спазваме етикета а, към президента на Джибути, ще кажа на нашия председател това и оставам на разположение на посолството, за да обясня. И а, след, а, през новия мандат, ако отново съм член на комисията, подкомисията за а, правата на човека, ще направя всичко възможно да засегнем този проблем, както му е реда с присъствието на всичките е, експерти. Госпожо Браун, а, остана да ви отправя благодарност. Ние изчерпахме дневния ред. Приключваме по-рано. Благодаря на всички ви, включително и на преводачите. Следващото ни заседание ще бъде на 1 април.